милиона евро, което ще надгради над нашата програма ЕП Юст и ще се фокусира върху укрепване на наказателната система. Благодаря на господин Дали. Седем проекторезолюции са внесени в края на дискусията. Разискванията по тази тема са приключили. Гласуването ще бъде проведено и след обсъждането на следващата точка. Сега преминаваме към следващата точка положението на етническите мълцинства в Иран. Господин Пашка има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. В Иран не се спазва спазват международни, прав... международни правни актове за защита на правата на етническите мълцинства. Тези мълцинства страдат от радикалната ислямска политика, провеждана от иранското правителство. Призовавам иранското правителство да позволи на етническите мълцинства да ползват родните си езици, да могат да упражняват религиозните ритуали. Необходимо е да се спре преследването на мълцинствата. Всичко това е важно, защото въпреки, че високомерното правителство в Иран не извършва никакви промени днес, то е наясно, че в бъдеще то ще бъде подведено под отговорност за това поведение, което в момента упражнява спрямо етническите мълцинства. Благодаря ви, колега. Сега господин Тавариш за две минути. Благодаря ви, господин председател. Тази тема е много тревожна. Ситуацията е много сериозна с мълцинствата в Иран и се влушава. Политическата ситуация в Иран е много сложна, дори когато става дума за мнозинството. Правата се нарушават, когато хората гласуват в избори, чието, избори, чието резултати, извинете, след това се фалшифицират. И ако принадлежите към етническо младсинство, ситуацията е още по-лоша, отколкото ако принадлежите към мнозинството. Съдебната система е насочена срещу етническите младсинства. Жените от етническите младсинства се подлагат на още по-неблагоприятно отношение, отколкото жените в Иран – качеството на училищата в районите, където живеят етнически мълцинства, е много по-низко, отколкото качеството на училищата за мнозинството. Всичко това е много тревожно. Все повече се използва смъртното наказание в Иран. Хората са, се преследват заради сексуалната им ориентация, екзекутират се непълнолетни малолетни лица. Призоваваме Иран да прекрати това и да промени отношението си спрямо етническите мълцинства. Разбира се, нямаме много надежда, че иранското правителство ще се вслуша в нашите призиви. Но това, което е важно, иранското правителство поне да се замисли за това какво прави и да помисли до какво ще доведе тази негова дейност и как тя ще се обърне в бъдеще срещу правителството на Иран. Иранският режим в момента се е буря, която може да го помете в бъдеще, пренебрегвайки правата на етническите мълцинства днес. И мисля, че в един ден в бъдеще те просто ще пометат правителството. Председател, благодаря ви, господин Таварич. Сега госпожа Декайзер има думата. Благодаря, господин председателю. Само 50% от иранското население са персийци, другите 50% са други етнически младсинства. Органът за борба с дискриминация в ООН отбеляза факта, че има маргинализация на малцинствените групи. Ахабите, азерите, балоките, туркмените. Има едно мълцинство, което е малобройно. Те са авази араби. Организират годишни протести. През април също. През 2011 година имаше 15 е, убити и няколко ранени. В Твитър, в Фейсбук бе отразено всичко това. В случая говорим за шест тима затворници Ахвази, които в момента е, са задържани и изчакват процес. Трудно е да се разбере обаче какво се случва, тъй като няма информация, само социалните мрежи подават такава. Би трябвало обаче да призовем един справедлив и независим съд срещу тях. Благодаря. Благодаря, госпожо Декайзер. Госпожа Шаке за минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Всички иранци са репресирани и живеят в една нездравословна среда. Освен това, не трябва да се пренебрегват и разговорите, свързани с ядрената програма на страната, която ще започва над следващата седмица. Правата на човека обаче са също един много важен стратегически въпрос, който не трябва да бъде пренебрегван за сметка на ядрената програма на Иран. Малцинствата в Иран продължават да бъдат дискриминирани и турмозени. Ам хвърнята е в затвора след скълъпени съдебни производства, не отговарят на международните стандарти. Тези практики продължават да съществуват и те са в противоречие с правата на човека. Иранските власти трябва да се придържат към тяхните ангажименти, такива каквито са посочени в Конституцията. Има някои мълцинства, които са подложени и на двойна дискриминация. Имам предвид жените, защото те са дискриминирани и като част от мълцинствата, и за това, че са жени има активисти, мирни активисти, защита на правата на човека, които убиват хвърлени в затвора за това, че те използват своя език на обществено място. Трябва да се позволи на мълцинствата да изучават съответния майчин език в училищата. Благодаря ви, благодаря на колегата Шаке, госпожа Корола за една минута. Китоксия. Nyt on как kaksi vuotta siitä, kun Iran... Благодаря. Изминаха две години откакто господин Кази беше убит. След това имаше издадена присъда, 4 годишна присъда. Госпожа Асаде беше арестувана през 2009 година. Тя е била обвинена в неоснователно извършване на някакви престъпни действия. Тя е била обвинена в светотатство. Арабите, кюрдите, мусулманите и другите мълцинства не се споменават. Малцинствата имат много малко представители в парламента и не могат да извършват своите традиционни е, ритуали. Едва ли не, техните традиции се разглеждат като престъпление. Следващия оратор, госпожа Вергият. Илия Келкежу. Благодаря ви, господин председател. Преди няколко дни кюрдите отбелязваха две години от смъртта на техен 13-годишен сънародник, който беше починал в затвора в резултат от мъчения. Хвазите също така са хвърляни в затвора само заради тяхната етническа принадлежност. Необходимо е да се защитават правата на мълцинствата. Необходимо е да се заклеймяват убийствата срещу на представителите на младсинствата. Има много младсинства, бахаи, азери и много други. Много е тежко да си жена в Иран и още по-тежко, ако си жена, която принадлежи към етническото младсинство. В Иран нараства броят на смъртните присъди и екзекуциите, включително и на малолетни и непълнолетни лица. Ние знаем, че правителството на Иран не възнамерява да направи каквото и да било. Но има и други неща, за които бихме могли да говорим. Може би трябва да говорим за Лена Азана, която спечели наказа Сахаров и беше хвърлен затвор за 10 години. Благодаря сега господин Войчеховски. Господин председател, много ви благодаря. Наистина, много е тъжно, че Иран е една страна с прекрасна култура, с богата история, една прекрасна страна. В момента Иран е страна с режим, който погазва основните права на своите граждани. Това е един режим, който се стреми да се здобие с ядрено оръжие. Това е режим, който потиска християните и други мълцинства. Смята, че трябва да реагираме срещу това. Реално твърде малко можем да направим, тъй като иранското правителство се смята за неуязвимо към всяка критика, но това не означава, че трябва да млъкнем. Европейският парламент непрекъснато трябва да заявява за това, че ние няма да се съгласяваме с подобно поведение. Също така трябва да подкрепяме опозицията в Иран. И смятам, че трябва да правим това, за да има повече натиск върху режима в Иран. Благодаря ви. Благодаря на колегата Войчековски. Сега изказвания от името на политическите групи. Господин Палселт. Господин председателю, Иран се възприема като едно шиитско единство, но в тази страна живеят много малцинства и се упражняват и се изповядват много религии. да речеме, арменците обаче са подложени на преследвания, а сирийците, християните също така. Има и нешиитски мусулмани, които също страдат. Освен това, трябва да възприемаме Иран с всичките му малцинства и с разнообразието на религиите. Ние се занимаваме често с Иран. Иран беше някакси ам, придърпан към източния блок, но вече този блок не съществува. Всички имат право да живеят свободно. Всички младсинца в Иран имат право да живеят свободно и да бъдат наши партньори. Благодаря на колегата Поселт. Сега колегата Ойланд за една минута. Нарушаването правата на младсинствата в Иран не ни изненадват. Запознати сме с ужасяващото положение на правата на човека. Многократно сме го обсъждали в Европейския парламент. Призоваваме да се прекрати дискриминацията, да има свобода на сдружаване, на вероисповеданието и да се освободят от затвора водачи на малцинствени групи. Знаем, че никой няма да обърне внимание на нашата резолюция, защото много години нашите резолюции биват пренебрегвани. Насърчавам обаче Европейския съюз да започне диалог и сътрудничество с опозиционни групи в Иран и в чужбина, за да ги подпомогнем да преобърнат настоящия фундаменталистски режим. Промяната ще дойде отвътре в страната. Ние обаче трябва да овластим демократични, демократично настроените иранци, за да забързат процес. Благодаря. Благодаря на колегата Ойланд, колегата Грубарчик. Przewodniczący. Iran jest krajem, w którym rządzący uczynili z przemocy i łamania praw Иран е една страна, в която насилието и погазването на човешките права са станали политическо средство. Най-вече се преследват християните и то от много години – те страдат заради вярата си, загиват заради нея. Не е лесно да си християнин, да си католик в Иран. Можеш да изгубиш живота си само за това. Европейският съюз и европейските ценности се основават върху християнските ценности. За това трябва да се изправим и ясно да се противопоставим на ситуацията в Иран. Всеки човек трябва да има правото да упражнява своята религия. Това е едно от основните права и не трябва да допускаме да продължават това, което се случва в Иран. За това призовавам Европейската комисия да положи всички усилия, за да бъдат защитени християните в Иран. Благодаря ви. Благодаря на колегата Гробарчик от им. Сега и колегата Силвестрис. Съдебната система на Ислямска република Иран е осъдила над 600 иранци от на 300 години а, лишаване от граждански правила. Права, извинете. 4000 месеца в затвора възлизат всички присъди. Онези, които се опитват да открият някакви данни за малцинствата, не могат да го направят, защото правозащитниците нямат право изобщо да извършват своята работа. Имайки предвид обаче тези трудности, пак можем да обясним някои тенденции. Режима продължава със своя натиск върху религиозните младсинства и по-специално, повтарям, по-специално християните. Не знам защо се притесняваме да пишем това в резолюциите си. Християните. А, също така преследват всички, които не са ислямисти и преследват и шиитите. Всички останали се разглеждат като граждани от втора класа и председателя прекъсва оратора. Благодаря, господин Силвестри. Сега преминаваме към процедурата, свързана с при, привличане вниманието на председателя. Тъй като темата е важна, много хора поисках да взема думата, но няма да мога да дам думата на всички. Давам думата първо на колегата Соник. В Iranie от lat лични нарушения naruszenia podstawowych прав, дискриминация mniejszości na tle religijnym, etnicznym, społecznym, ekonomicznym. Ужасяващи нарушения на правата на човека от години в Иран. Политическите, социалните права се нарушават, Хората, които демонстрират в защита на правата на човека, биват наказани жестоко. Иран използва и углавното наказание постоянно, което означава, че много граждани на държавата са постоянно под заплаха. Малцинствата се репресират, преследват, има страх от арест и дори от убийства. Трябва да припомним на международната общност за това и да се обърнем към иранските власти с искане за промени в Конституцията, за да може да има зачитане на правата на човека. Парламента отложи пътуването ни два пъти до Иран и мисля, че това е погрешно. Благодаря на колегата Соник. Следващия оратор има думата. Госпожа Крето. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че ние трябва да отправя едно много ясно послание към иранските власти. те незабавно трябва да отменят смъртното наказание. Иранското правителство трябва да даде възможност на осъдените да се възползват от справедлив а, процес. Трябва да се престанови измъчването на задържаните в арестите. И не на последно място, иранските власти трябва да бъдат призовани да отменят а, смъртното наказание и да престанат с преследването на етническите малцинства. Обединените нации също трябва да се присъединят към нас. Следващия оратор. Когато обсъждаме малцинствата, трябва да споменем и иранците в Ашраф, в лагера в Ирак, където над 3000 човека живеят в ужасяващи условия, без санитарни, никакви санитарни условия, постоянно са под натиски заплаха. Трябва да призовем върховния представител и заместник-председател на Европейската комисия баронеса Аштън да разреши този проблем. Благодаря на колегата Фласък. Госпожа Иреска е, Благодаря, господин председател. Няма религиозна свобода в страната. Ето защо има проблем и с малцинствата в страната. И не на последно място с християнското малцинство. Смъртното наказание се а, присъжда на хора, които са сменили религията а, си. Това наистина е нарушаване на а, човешки права. Благодаря ви. Господин Скина за една минута. Е, колеги Скина. Благодаря, господин председател. Госпожа Декайзер беше права, когато каза, че Иран не е едно общество, в което има само една култура, нищо, че се нарича Ислямска република. Както и всички оратори казаха, много е опасно да принадлежиш към религиозно-летническо младсинство в Иран. Затова подкрепям тази резолюция, която утвърждава всеобщия характер на човешките права в Иран. Както казаха много оратори, многобройни са жертвите. Ние знаем за някои мълцинства, които са достатъчно големи, но също така и онези, които се обръщат друга религия, също така страдат много. Аз бих искал да имаме по-широк поглед върху етническите мълцинства, например, да включим сирийските християни също така в обсега на нашето внимание. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Скинер. И приключваме с процедурата на изказване чрез привличане на вниманието на председателя и в заключение давам думата на комисар Дали. Господин председател, уважаеми депутати, както тук вече беше казано, Иран представлява една мозайка от етнически групи. Поне 40% от населението на страната са етнически младсинстве. Най-големите групи са азери, кюрди, араби, туркмени, пуштуни, арменци, грузинци, асирийци и евреи. Основно те живеят в периферията на страната, далеч от столицата Хиран. Въпреки, че Конституцията гарантира равнопоставеност, етническите младсинства са жертва на многобройни преследвания, включително и утвърдени в закона. Те имат затруднен достъп до заетост, ограничена е тяхната свобода да упражняват своята религия. Много често те биват хвърлени в затвора за своите убеждения. Използва се и смъртното наказание, както и системно ограничаване на предвижването на тези хора в страната и много често им се отричат основни граждански права. Много често етническите младсинства нямат съразмерен достъп до богатството, което се генерира благодарение на природните богатства – природните ресурси в тези региони. Това въжи за азерите и ахвазите. Европейският съюз нееднократно е изразял своята загрижност на нивото на ОНЕ. Беше прията резолюция на Общото събрание на ОНЕ за човешките права в Иран и Комитета на ОНЕ за ликвидация на расова дискриминация също така осъди дискриминационната практика в тази страна. Европейският съюз не възприема селективен подход. Европейският съюз се базира върху принципната си позиция и заинтересован в утвърждаването и опазването на правата на религиозните младсинства в цял свят. Иран продължава да предизвиква сериозна загриженост. Както и в други страни, ние непрекъснато следим всичките случаи на репресии и преследвания основани върху етническа принадлежност, религиозна принадлежност. Европейският съюз осъди масови репресии на иранските граждани, включително и онези, които принадлежат към религиозни и етнически младсинства. Ние използваме всички средства, с които разполагаме, за да призовем Иран да не допуска дискриминация. Ние действаме с Иран така, както действаме всички други случаи, в които има дискриминация и преследване и погазване на човешки права. Приехме изявления за човешките права и също така предприехме демарши, свързани с конкретни случаи нарушаване на човешките права. Един такъв пример е свързан с смъртното наказание на четири ирански граждани от кюрски происход. Същото въжи и за случаите на потискане на религиозните мълцинства. Пърне Сащън излезе с многобройни декларации, свързани с ситуацията на бахайското мълцинство. Европейският съюз е отворен за обсъждане на човешките права с Иран, включително и състоянието човешките права на етническите младсинства. все още не са предприяти санкции, макар че вече 79 човека са в списъка на санкции на Европейския съюз поради нарушаване от тяхна страна на човешките права в Иран. Комисар. Благодаря на комисарията Дали. Седем проекта резолюции са внесени. Дискусията е а, прекратена и